и действащия председател. Благодаря на всички за това радушно приветствие. Тази сутрин бях в Хага на срещата на Козак и представих позицията на НП е относно проблема с мигрантите. Това събитие беше породено от едно много специфично положение. Вчера пък имаше дебат посветен на ОВППС. Между другото, вчера на дебата не беше дадена думата на евродепутатите. Това е нещо много интересно. Моля, имайте го предвид, не случайно ви го казвам. в нашата комисия по външни работи нещата функционират много по-добре, отколкото в Козак. При нас се позволява да се правят много повече неща. Нека да преминем към гласуването сега. И така, общия списък на ЕСА на сигурните страни на происход. Искам да попитам дали докладчика иска да направи коментар. Господин Радош, не желаете. Значи преминаваме към гласуването. Изменения 2, 3 и 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменения 60 за. Против. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. Какво казвате? No, but there are some from other groups. Има обаче изменения от други групи. Не можем да направим това. Значи, блок гласуване по всички предложения на господин Шафхаузер. Господин Шафхаузер, съгласен ли сте? Шафхаузер блок. Само по блока Шафхаузер. Кой е за? И така, кой е за измененията на Шафхаузер? Кой е против? Въздържали се. Няма въздържали се. Отхвърля се. Стигаме до изменение 63. За. Против. Резултата не е ясен. Проверка. 23 гласа за, 30 против, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се. Проверка. Гласуването приключи. Отхвърля се. 24 на 29. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 Мисля, че е същото мнозинство като преди. Добре, проверка по 82. Гласуването приключи. Отхвърля се. 33 гласа против, 23 за. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото отпада 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тридесет и четири за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Имаме измененията на Касталдо, Хаджи, Георгио, Валеро, без изменението на Шафхаузер. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромисно изменение първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10 отпада. Отиваме на изменение 14. За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 против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, проверка. Двадесет гласа за, 32 против, Отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Проверка. 26-то. Гласуването приключи. 31 гласа за, 27 против. Приема се. 28 за, против, въздържали се. Приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 Демес Макер за, против, въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до окончателното гласуване, начало на гласуване. гласуването. Доклада се приема 29 гласа за, 11 против и 18 въздържали се. Поздравление за докладчика. Още веднъж поздравления и сега отиваме на доклада на Норика Николай. Коментари от страна на докладчика няма. Има само едно или две гласувания. Изменение едно и две. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега окончателното гласуване по електронен път. 51 гласа за, 5 против, 2 въздържали се, приема се. Стигаме до точка 15. Ще чуем изявлението на Брус Строукс. Той е бил при нас и друг път и ще представи сега едно изследване на научния център Пю. Господин директор, заповядайте, заемете мястото си тук. How long are you in town?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 You will become my successor. Okay. Should we start or what do we yeah. do? You're grooming him. I would like to thank you all for the honor and the privilege. Благодаря на всички за честа и привилегията да споделя с вас резултатите от сондажи на общественото мнение за европейците и как е, те посрещат света. Благодаря на председателя за коментарите за нашата работа. Този е, преглед е, е преглед, който правим в Штатите всеки 4 години, за това да видим как американците възприемат себе си в света. Сега решихме да направим същото и за европейците. Да сравним тяхните отношение с отношението на индийците, японците или китайците. Център за научни изследвания Пю извърши това изследване. Ние работим в Вашингтон по различни теми. И Мога да ви кажа, че така нашите открития се свеждат горе-долу в духа на шегата до това, че 1 плюс 1 плюс 1 е равно на 3. Но политиците са много наясно с това колко са важни подобни данни. Първия слайд. Въпрос е, защо правим всичко това? Опитваме се да установим до каква степен европейците се чувстват изолационисти, или е, защитават протекционизма или многообразието, или не го защитават. Е, същото сме правили за Америка. И много често европейците казват, не, не, ние не сме като американците, ние сме за свободна, е, търговия, ние сме интернационалисти, ние сме за многообразието и затова искахме да чуем какво е общественото мнение по тези въпроси. И както виждате, ние зададохме въпроса, нашата, е, вашата страна ли трябва да си се занимава с собствените проблеми и дали да помага на други страни да се решават техните проблеми. Тоест въпроса за така изолационалистичните тежнения. Няма едно европейско мнение по който иде от тези въпроси. Е, няма и огромна разлика между страните членки. 56 е средната стойност за Европа, 56%, т.е. хората като цяло са по-склонни да кажат света да си се оправя с проблемите, ние да се оправяме с нашите. Средната стойност в щатите е 57%. Значи, по е, този критерий, изолационизъм, или както го наречете, европейците и американците в момента имат сходен светоглед. И тези е, сантименти всъщност последните години клонят повече към изолационизъм в Штатите, е, докато в Европа не се променя. Данните ни за Европа са от 2010 след кризата с еврото и така нататък. Те може би това обяснява нещата. Също вие сигурно се питате защо сме задали този въпрос само в 10 европейски страни. Простия отговор е, че имахме само толкова финансиране и изпрахме страни, които представляват 80% от населението и 82% от економиката, което би следвало да е достатъчно представително за тежненията в Европа. След това зададохме въпроса, така за да видим но, така, склонността към многообразие или не многообразие. Тоест дали да се следват националните интереси, независимо какво смятат съюзниците, или когато се изгражда външната политика, дали да се съобразяват с мнението на съюзниците. Гърците, както виждате, казват, въобще не ни интересува какво смятат съюзниците, а германците обратно смятат, че трябва да се отчитат мненията на останалите. В Штатите 51% са по-ориентирани към това да си се следват собствените интереси. 49. Е Тоест отново сме много близо до европейските становища. В този момент всички мога да кажа, че гледаме навътре и сме по едно изме... така свързани с едно измерение, не готови да общуваме. После, въпроса. Как се чувстват хората за ролята, която страната им изпълнява в момента в света? Дали е по-важно от преди 10 години или е по-малко важна или е същата? Отново, може би не е изненадващо, като има е, предвид какво се случва е, през света, е, Гърцията, две, Гърция две трети смятат, че много по-малка е ролята на страната им, докато 6 от 10 германци смятат, че Германия играе по-важна роля в света, отколкото преди 10 години. Сега вие ще решите дали са правилни тези възприятия или не, но това казват общественото мнение. В Америка 46% смятат, че в момента ролята на щатите е по-малко важна от преди 10 години. Мисля, че това обяснява и така а, привлекателността на призивите на Трамп да направим Америка пак толкова велика, колкото беше. А, вече вие е, остава сами да решите дали щатите са толкова важни сега в света, колкото преди тук сега показвам е, така известно противоречие, за което трябва да се замислим. Зададохме въпроса. Европейците определено не смятат, че страните им играят ролята, която са играли преди това. И е, дали хората е, смятат, че Европейския съюз играе по-голяма роля? Смятате ли, че Европейския съюз е, следва да играе? по-активна роля в света или не. И е, хората е, непрекъснато казват да, като е, същевременно е, одобрението към Европейския съюз спада. Примерно те са много недоволни от е, е третирането на проблема с беженците и Русия и така нататък. Но така или иначе съществува един идеализъм, романтизъм, е, вяра в бъдещето на ЕСА. И най-доброто обяснение е, че преди две години, когато зададохме този въпрос, кажете ни така някои определения за ЕСА, ами то е много бюрократичен, но ние все още вярваме в мира и просперитета. Тоест, хората отново се така търсят тези сантименти, имат въжделения за Европейския съюз и те искат той да играе по-голяма роля. Не им харесва какво се случва в момента, искат да е по-активен, но все още са готови да приемат тази идея. И тук именно е едно предизвикателство. Хората е, казват, че не искат да се окажат от Европа. Един от въпросите, който винаги така излиза в такъв момент, е, че европейците са по-отворени, а американците са протекционисти. Но ако се зададе въпроса на европейците дали е добре да се ангажираме в глобалната економика, моментално над 6%, 60% казват да. Нидерландия, Швеция, Германия 70%. Само 44% обаче от американците смятат, че е по-добре да се ангажират в световната економика. Тоест, стереотипите е, за американците и за европейците са правилни спрямо общественото мнение. Интересно беше да се види дали има регионални разлики. Ето тук виждате много голяма разлика между мнението на обществото в Германия и Франция. Аз се се очаквам нещо различно да се случи, но тази разлика си съществува между германиците и французите. Те просто възприемат нещата различно. Също смятахме, че ще има голяма разлика между севера и юга, но всъщност е, испанците в тяхните обще... обществена нагласа приличат много на проучванията в Германия и Холандия, не толкова колкото в Португалия. Така че това е много интересно явление. И сега ще прескочим следващия слайд. Говорихме за европейските е, така отношения, сравнено с американското. И сега, след това зададохме въпроса, кои са най-големите заплахи пред е, вашата страна, международни заплахи. Установихме, че идил и тероризма е най-голямата заплаха за всички, практически за всички. И американците казват същото, 80%, 80% там смятат, че идил е най-голямата заплаха. Климатичните проблеми също, е, но за Америка само 53% считат, че това е сериозна заплаха за страната. И сега на следващия слайд зададохме въпроса за някои проблеми, които не тревожат чак толкова много хората, примерно напреженията с Русия. Само поляците са много обезпокоени, останалата част от Европа много по-малко засилващата се роля на Китай като световна сила, 29% смятат, че това е основна заплаха в Европа, но цифрата за щатите е 50%. Тук се различаваме. И 43 от испанците и от гърците смятат, че Америка и щатите са сериозна заплаха. Не знам точно как да обясня това. Евроскептицизма е проблем в Европа, особено след кризата с еврото. Така, следиме вече е, тези сантименти от 15-ти е, на години и доста рязък беше спада след евро, кризата на еврото. 2012 най-ниска точка, така 14 започна да се дига графиката, но тази година отново спада. Имаме данни, които предполагат защо е това, но мога да ви кажа, че в някои страни спадът е много рязък. 17% примерно във Франция за една година, 16% в Испания за година. Много, много резки промени за кратък период от време. Тук ви показваме какво е положителното отношение към е, Европейския съюз в европейските страни. Виждате, че доста голяма е разликата. От гърците само 27% са за Европа, което не е толкова странно, като се знае какво се случва там. Независимо от факта, че по полското и унгарското правителства с, така, имат и своите неразбирателства с Брюксел и Польша и Унгария са благоприятно настроени към ЕС. Младите хора, като че ли са много по-благосклонно настроени към ЕС, отколкото по-възрастните и това се наблюдава навсякъде с статистически значими разлики. разликата в поколенията се изразява с, двуцифрени числа. Тоест, младите хора не се отказват от Европа, независимо от голямото ниво на безработица докато възрастните като че ли са загубили вяра в европейския проект. Зададохме въпрос също е, как е, възприемат е, начина по който Европейския съюз се справя с някои проблеми. Виждате голям критика към подхода към кризата с бежанците, особено в страните на предна линия, линия Гърция, Испания, Швеция също е там. Те не са страна на първа линия, но те са приели много бежанци и като че ли това ги е, обръща срещу Европейския съюз. На следващия слайд зададохме въпрос за економиката. Но също въпрос, който се е задавал и в миналото, критиката отново продължава, без изненада. Гърците са най-критично настроени, германците най-малко критично, независимо от това има така прояви на критично отношение. Въпроса за отношението на ЕСА и Руси, към Русия. Много интересен въпрос, защото тук отговарящите може да, да дават отговори поради различни съображения. 69% е, от гърците критикуват подхода на Европейския съюз към Русия, но това означава ли, че те смятат, че ЕС са твърде е, твърди или твърде е, меки към Русия? Швеция също има отрицателно отношение, но пак не знаеме дали защото е мека политиката или е твърда. И тук вече имате отговор на въпроса. В, е, зададен бе въпроса, искате да бъдем твърди с Русия или искате по-добри економически отношения? Шведите казват не, искаме да бъдем твърди към Русия е, те е, всъщност смятат, че Европейския съюз не е бил достатъчно твърда, пък ето гърците смятат, че всъщност искат да има по-добри економически отношения, т.е. че са били прекалено твърди Европейския съюз към Русия. Не е, е толкова е, странно, че се получават такива смесени послания. Вашата задача като политици е да дадете съответните тълкования. Това е едно предизвикателство пред всички нас. Тук се дадохме въпрос, а, е, за да разберем така а, Какви са дълбоките чувства в дебата Брексит? Не питахме в Обединеното кралство как ще гласуват. Много проучвания на общественото мнение има там. Но така нашето чувство беше, че основният проблем или скрития проблем и въпрос е искате ли повече Европа или по-малко Европа? Искате ли по-тесен съюз или искате да се върнат правомощия в националната държава? и затова зададохме съответния въпрос. И така, както виждате, 65% от Обединеното кралство искат да им се върнат правомощия. Но, затова и има референдум. Но интересно е колко е голямо мълцинството в други страни, които казват, ние също си искаме обратно национални правомощия. Та, независимо какво ще се случи с а, резултата от референдума, дебата няма да приключи. Ще, винаги ще поставяме отново и отново въпроса повече или по-малко Европа. А, външната политика е свързана с а, упражняване на власт, дали това трябва да стане по един твърд начин или по по-меки методи. А, Зададохме въпроса подобряването на човешките права по света. Трябва ли да е един от основните двигатели е, в политиката или е, един от основните или основен двигател? И виждате, че европейците е, имат голямо разногласие по въпроса. Германия, Швеция, Испания смятат, че човешките права трябва да са водещи във външната политика, а пък поляците и унгарците изобщо не са съгласни с това. Интересно е, че средната стойност е 42%. В процента. 42% е, смятат, че човешките права трябва да са основено и водещи и 44% в Америка, т.е. си съвпадаме. По отношение на отношенията ни с развиващия се свят, три въпроса зададохме. Инвестиции на дружествата в развиващи се страни, внос от тези страни и увеличаване на чуждата помощ за тези страни. За мен интересно беше, че средната стойност за увеличаване е, на помощта е 53%. 83% в Испания до 28% и само 28% в Гърция. 48% е цифрата за Америка. Тоест, в Европа има малко повече подкрепа за това да се увеличава международната помощ, отколкото в Статите. Разбира се, вие сте и по-близо до изпълняване на целите на ОИСР, така че знаете за какво става дума. Също така зададохме въпроса за НАТО, дали се възприема благоприятно или не. Средната стойност е по-висока в Европа, отколкото в Штатите. 59 в Европа, 53 в Штатите. Но отново виждате огромна разлика в отговорите. В Штатите 21% от общественото мнение отговарят, че нямат мнение. И когато представих е, това в Държавния департамент, значи те казаха, трябва да има публична дипломация за НАТО. Те си дават сметка, че не са го правили от години и всъщност хората май не знаят за какво става дума. Просто поколенията се сменят сега. Съм израсъл в студената война и тогава НАТО винаги присъстваше в нашите представи за света, докато сегашните поколения с падането на Берлинската стена ролята на НАТО не се възприема като изключително голяма. Един от а, въпросите в, е така дебата е, и в Европа, и в Америка разходите за отбрана. Ние, разбира се, е, в Штатите даваме по-голям процент от БВП, отколкото в Европа и така базата е различна, но се установява, че Полша, Нидерландия смятат, че трябва да има повече е, пари за отбрана, докато Гърция, Италия и Испания не искат. Е, средната стойност за Европа е 53%. В Штатите обаче тази цифра е само 35%. Така че от една страна доста хора искат да се увеличат разходите за отбрана. само 35% в Штатите са готови, но това е най-високия процент от 2011. Тоест когато се води този дебат и чувате републиканците да казват, че не искат да се увеличават разходите за отбрана, има и така различни мнения в младсинството. И тъй като разбираме, че тероризма е една от основните тревоги, как стоят нещата с, с използването на сила срещу за борба с тероризма? Дали това може да доведе до о, повече терористи или до повече страх, след, като се използва военна сила? Както виждате, Холандия, Германия много силно вярват, че използването на военна сила може да доведе до завишаване на тероризма. Полша, Италия, Унгария по-скоро могат да отговорят, че използването на военна сила може да доведе до справяне с тероризма. Въпреки имиджа на каубоя в Съединените щати, ние имаме голямо разделение. 47% казват използвайте военна сила за борба с тероризма, 47% казват това ще създаде повече терористи. Но мога да ви кажа, че има разделение и по отношение на партийните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 Републиканците казват е, да се използва повече сила военна, а пък демократите казват, че това ще доведе до повече тероризъм. Голяма част от тези въпроси са част от е, това разделение. Аз няма да ги представям. Знаете как стоят нещата сред вашите избиратели. По въпрос е, дали трябва да се насочим повече към националните проблеми или да оставим страните сами да се справят. Има разделение по, между левицата и десницата от десницата казват, че трябва да се разглеждат проблемите на национално ниво. Левицата казва, трябва ни обаче и това наистина всеки да се справя сам с проблемите си. Същото разделение стои и по въпроса за повече или по-малко Европа. В по-голямата си част представителите на дясното пространство се обръщат към националните правителства, но в Гърция и Испания са точно на противоположния полюс. От левицата казват, че трябва да се насочат към националните правителства. Когато разгледаме разделението по представители от различни партии и идентифицирането с различни партии, виждате какво е разделението. Но аз като не европеец мож, мога да кажа, че привържениците на Фро, Националния фронт в Франция могат да кажат това повече, отколкото са застъпниците за социалистите. На следващия слайд виждате как стоят нещата в Полша. 48% от а, а, членовете на партията Закон и справедливост поддържат тази визия и само 29% искат властта да се върне на национално ниво. И това е в страна, в която Европейския съюз съюз се гледа, на, на Европейския съюз се гледа благоприятно. Исках просто да споделя тези послания. Накрая по въпроса за бежанците. Поставихме въпроса отново по като за представители на различни партии. Виждате, че за Националния фронт бежанците са по-голяма заплаха, отколкото за социалистите. Форца Италия са повече обезпокоени от Демократичната партия и на последния слайд виждате, че, например, под... по... поддръжниците на Подемос са, наистина по-заинтересовани за връщането на властта в Мадрид, отколкото за други партии. Исках да представя тези разграничения, за да добиете обща представа за разграничението. Това са резултатите от проучването Следващия месец ще публикуваме изследване, което е свързано с нагласата към мюсюлманите, евреите, бежанците, каква е тяхната нагласа за тяхната национална идентичност. Очаквайте тези резултати, ще бъде интересно и ще имаме възможност да направим съпоставка с американската нагласа, за да добием представа как, къде се намира Европа спрямо Съединените щати. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Наистина, това е доста поучително изследване. Мисля, че, както вие казахте, Наистина резултатите са смесени, малко объркващи, както вие посочихте, но понякога можем да очертаем някои тенденции, на които можем да стъпим. И мисля, че трябва да се вземе предвид тези резултати, за да можем да образоваме хората, а не да следваме това, в което вярват хората. Защото в противен случай ще изпаднем в неконтролируема ситуация и хората ще бъдат още по-объркани в бъдеще, отколкото сега. Двама колеги Госпожа Гомеш е първата, която е заявила желание за изказване и госпожа Фотига. Благодаря, Брус. Наистина много интересно представяне в нашия живот, живота на Европейския съюз. Моя въпрос е изпратихте ли го на госпожа Меркел, защото тя трябва да се запознае с тези резултати. Наистина едно силно управление в Германия, което се чувства от всички, не доведе в, в едно до едно по-добро управление, независимо от позицията на германските граждани. тук позицията е много ясна. И наистина хората запазват своите въжделения за Европейския съюз, те се запазват в целия Европейски съюз. Интересен за мен е факта, и бих искала да кажа, че родината ми Португалия следва позицията на Испания. Може би разликата е, че сме по-малко настроени против Америка и НАТО, но ясно е и интересно е как испанците и германците показват най-високото ниво за хора, които вярват, че Европейския съюз трябва да бъде сила, която да работи за по-добър, по-мирен свят, по-добре регулиран и регламентиран свят. И именно поради тази причина смятам, че госпожа Меркел трябва да се запознае с това изследване. Аз лично смятам, че трябва да извлечем полки от грешките, които сме допускали. И всички сме допускали грешки. И най-големите грешки, според мен, са в сферата на економиката. Но трябва да се запознаем и с позициите на гражданите и да не махаме с лека ръка по отношение на възприятието за Европейския съюз. Наистина сериозна работа е свършена в Европейския съюз за засилване на позицията на Европейския съюз. Интересно е да отбележим как страни, в които се използва беженската криза като инструмента за пропаганда, се подават на тази пропаганда, защото няма реална заплаха. Да вземем случая с Полша. Очевидно, Полша е удовлетворена от Европейския съюз заради влиянието върху економиката, но е обезпокоена заради силните взаимоотношения с Русия – и тук виждаме, че няма друга страна, която да е с такава позиция, но от друга страна в Польша има притеснения поради беженската криза. Така че очевидно няма друга страна, която да е на подобна позиция. От друга страна, страни, които са на първа линия по отношение на приемането на беженците, проявяват по по-голяма толерантност и по-толерантен подход, по-лек подход. Така че благодаря ви. Наистина това изследване е изключително интересно. Госпожа Фотига. Благодаря ви. Много благодаря за това интересно представяне. Като представител на Полша ми се иска да ви предос... да предоставя информация на Ана Гомес. Според Евростат, през 2014 година, ако не греша, Полша беше заедно с Обединеното кралство с, с най-висок процент мигранти. Мигранти от Украина най-вече, но така или иначе най-висок брой. И след това имаше две вълни. Коментар извън микрофон преводачите не могат да чуят коментара на госпожа Комес. Госпожа Фотига, не е точно така. Въпросът беше за толерантността. Просто исках да предоставя тази информация. Това въжи за мюсюлманите от Чечня, две вълни мигранти от Чечня. Аз проявявам интерес обаче към възприя... възприемането на разходите в областта на отбраната – и тази съпоставка страна по страна в Европа, но също така и динамиката. Дали се наблюдава възходяща тенденция или точно обратното? Вие споменахте, че Съединените щати и положението след 11 септември споделихте каква е тенденцията, но как стоят нещата в Европа. Господин Стокс, за съжаление нямаме такава информация да проследим каква е тенденцията. Това е момент на снимка, а не толкова тенденция. Но проведохме изследване миналата година, където поставихме въпрос, въпрос свързан с това дали ще се увеличат разходите за НАТО, ако има война с Русия. И тук има два отговора, които ми направиха впечатление. Никой не беше поставил този въпрос преди, което ми показва, че има професионална безотговорност, защото никой не се е осмелил да зададе въпроса. Но 50 56% от германците казват, че не, бих, не биха искали да се отделят тези средства за отбраната за атака над Русия. И само половината от британците подкрепят. Но, но мнозинството от Съединените щати казват, че ще го направят в такава ситуация. Но това, което можем да направим като извод за структурата на Алианса, дори и само на базата на пети член, трябва да е, видим, че наистина има различни позиции в обществеността а също така и каква е нагласата на хората по отношение на средствата, които се отделят за НАТО и за какво се използвате. Защото основната причина, която се очертава, не получава широка подкрепа за използването им по този начин. И в крайна сметка това беше незабавно след навлизането на Русия в Украина. Не беше преди 5 години, например, а беше като последица от това. Между другото, Бих искал да спомена, че над 50% от американците смятат, че беженската криза от Сирия и Ирак е сериозна заплаха. Приели сме над 3000 беженци през последния месец. Смея се, но реално трябва да плачем по тези резултати. Председателя, благодаря. Да, наистина, наистина е неизбежно и е въпрос на здрав разум тази, това възприятие за увеличаващата се заплаха за увеличаване на разходите за отбрана. Това се наблюдава в Централна Европа, не се случва в Западна Европа, където където има едни далечни заплахи, които не се считат като катализатор за това. Уважаеми колеги, трябва да ви информирам, че по електронен път ще получите тази презентация, защото изследването беше публикувано съвсем скоро. Благодаря ви, господин Стокс, и продължавайте с работата си и споделяйте с нас резултатите. So, Now we move to the next point. Преминаваме към следващата точка. Господин Дърк Шубел, който е ръководител на отдела за източни, източна политика и взаимоотношения за обсъждане на положението в Азербайджан. Дали колегата е тук в залата? Good afternoon. Do you want me to come to the podium or? No. If you want. No, no. for, me, it's fine. <laughs> I'm fine here. Good afternoon, dear members. Yes, please. Искате ли да дойда на подиума? Мога и от тук. Благодаря ви. Уважаеми депутати, много се радвам, че мога да говоря по един въпрос, който не можем да определим като лек през последните две години. Става дума за отношенията между ЕСА и Азербайджан. Последните две години бяха много проблемни за отношенията между ЕС и Азербайджан. Всеки, който познава тези отношения, може да потвърди това. Ставаме свидетели на потъпкване на правата на, на гражданите, Европейския съюз публично критикува това потъпване на правата на хората, Азербайджан и нейното участие в рамките на всички срещи е, под шапката на споразумението за сътрудничество и партньорство е, тези е, участия бяха замразени. Има замразяване и на други политики и програми. Знаете и за участието на Азербайджан в срещите на Евронест. В този труден период за двустранните ни отношения, ние в Европейската комисия се опитахме да запазим поне някои отворени канали за, за комуникация. Миналата година господин Ламбринидис, специалният пратеник за човешките права, посети Азербайджан. Това беше през февруари. Той се срещна с някои активисти за човешки права. Комисар Хан беше в Баку миналата година председателя на съвета Туск. Отиде там през юли. Всички тези представители на ЕС изказаха своите тревоги при срещите на високо ниво с президента Алиев. Своите тревоги относно потъпкването на човешките права. През Последните няколко месеца отношенията малко се позатоплиха. Това беше потвърдено и при посещението на госпожа Могерини в Баку. То беше между 29 февруари и 1 март. Това затопляне се случи в резултат на освобождаването от затвора на някои лица Искам да спомена Лела и Ариф Юнос и искам да спомена естествено и Инти Гамалиев, който е адвокат в областта на човешките права. Що се отнася до нашите двустранни отношения? Миналата година Азербайджан даде на Европейския съюз проект на споразумение за стратегическо партньорство. Това е проект на текст за ново задължаващо споразумение, което иска да стъпи на основата на споразумението за партньорство и сътрудничество. Имаше проучвателна мисия в Баку, водена от Томас Хартинг от СВД. Това посещение беше през декември 2013 година. След е, това посещение започнаха е, започна подготовката за нов е, мандат е, и за започване на преговори. Новото споразумение ще бъде широко по своя обхват. Ще имаме категорични разпоредби относно демокрацията, човешките права и гражданското общество. Между другото, Проекта на текст на Азербайджан вече включваше подобни разпоредби. Включват се и много различни области на сътрудничество, които са от общ интерес. Това ново споразумение може да се превърне в лакмусов тест за европейската политика на добро съседство. Естествено, Ударението ще паде върху принципа на диференциране и ще има конкретни придобивки, конкретни мерки спрямо Азербайджан на специфични по своя характер, без да поставяме под въпрос своите ценности. Госпожа Могерини се срещна с Алиев, с външния министр Мамадяров, с представители на гражданското общество. Споменах ви вече кога беше тази среща. Тази визита беше успешна, изградихме основите на едно доверие. От тогава насам има положителни стъпки от страна на Азербайджан. Що се отнася до двустранните отношения, Азербайджан реши да поднови всички срещи в рамките на споразумението за партньорство и сътрудничество. Започнахме с заседания на подкомисиите за търговия, правосъдие, човешки права, сигурност, ще има срещи в областта на човешките права. Всичко това ще е в Баку през септември и през октомври. Азербайджан вече участва във всички структури на източното партньорство на 3 юни. Азербайджан участва в среща посветена на, на публичната администрация и реформата. Естествено, ако има ново законно споразумение, е, обвързващо споразумение, ще се обнови и правната основа за нашето сътрудничество. Очакваме да разширим нашето сътрудничество към нови области, като цифровата економика, авиацията. Очакваме да разширим сътрудничеството и в областта на транспорта. Естествено, тук трябва да се спомене и подновяването на сътрудничеството с Европейския парламент. След полезното посещение на госпожа Халтала и господин Белица в Баку през март, бяха проведени разговори и за подновяване на съвместните заседания през септември и мисля, че това е една добра стъпка. Що се отнася до участието на Азербайджан в европейските програми и агенции, мисля, че току-що чухме добри новини. Ако правилно съм информиран, днес АФЕТ одобри този вид сътрудничество. Това е една добра стъпка. Благодаря ви за нея. По отношение на човешките права. Помилването от страна на президента на 17 март на 148 затворници, сред които 14 борци за човешки права, може да се разглежда като един добър акт. Тук трябва да се спомене Трафис Джакаров, Токи Якуло и Аниф Мамади. Пускането под условие на, на, на, на свобода на господин Мариф на 28 март е, представлява една положителна стъпка. Беше му позволено да е, пътува до Страсбург. Освен това, двойката Юнос, е, семейство Юнос, също получи възможност да пътува в чужбина, за да получи медицинско обслужване. Това е положителна стъпка и ние работихме заедно за нея и накрая Основното освобождаване на Хадира Исмайлова, Хадиджа Исмайлова, това също е добра стъпка, също е вследствие на нашите усилия. Някои други активисти за човешки права също получиха възможност да напускат страната. Естествено, не всички затворници са били освободени. Ще продължим да работим и за тяхното освобождаване. Какви са причините за цялото това сближаване и затопляне на отношенията? Естествено, тук играе роля вътрешното положение в Азербайджан, економическото положение. Станахме свидетели на рязко намаляване на цените на петрола. Това намаление на цените засегна економиката на Азербайджан. Тя разчита много на енергетиката. Освен това, видяхме, че имаше две девалвации на азербайджанския манат през 2015 година, увеличаване на безработицата, Премахването на санкциите за Иран отвори нови възможности и за Азербайджан, тъй като Азербайджан е съсед на Иран. Станахме свидетели на увеличаване на напрежението между Турция и Русия. Това от своя страна направи външната политика на Азербайджан, която принцип е насочена към различни държави, е, направи тази политика е, доста проблематична. Толкова за външната политика, какви са предизвикателствата? Естествено, ще работим е, за подобряване на положението на борците на човешките права, е, ще подобряваме, ще работим за подобряване на, на човешките права. Игър Мамадов, например, по неговия случай има решение на Европейския съд за човешките права. На 8 юни съвета на министрите реши да включи присъдата на Мамедов в своя дневен ред. Пледира се за освобождаването на господин Мамадов. Освен това, пред председателя, генерален секретар Ягланд реши да се приложи член 52 по този въпрос. Имаме още един случай с проблемното законодателство за грантовете за чуждестранни донори. За чуждестранни донори по-настоящем е невъзможно да отпускат безвъзмезна помощ. Този въпрос беше повдигнат от върховния представител при посещението и е, в началото на годината. Е, искаме да гарантираме, че новото споразумение за сътрудничество ще включва благоприятни разпоредби точно в тази е, връзка, но междувременно трябва да се намери едно временно решение и нашата делегация в Баку работи усилено за намиране на решение на проблема. По отношение на Нагорно Карабах, изключително е, наболял въпрос събитията в този район показват, че многогодишните конфликти могат много лесно да бъдат разпалени. Ние подкрепяме работата за решаване на конфликта, опитваме се да работим за намиране на дългосрочно решение. На 16 май в Виена имаше среща по този въпрос. Хелга Шмидт, заместник генерален секретар на СВД, се срещна с представители на различните страни по помирителния процес. Знаете, че има специален представител на Европейския съюз, господин Залба. Ние сме готови да продължим работа с групата от Минск и освен това се опитваме да засилим помощта за сътрудничество. Европейския съюз в момента се опитва да подсили освен това контактите между физически лица и смятаме, че трябва да се работи за решаването на конфликта в Нагорни Карабах. Ние сътрудничим, подпомагаме този процес, естествено до толкова, доколкото положението го позволява. В заключение, Нашите двустранни отношения са доста колебливи в момента. Имаше голямо напрежение. Сега има известно подобрение. Тихата дипломация ни помогна. Що се отнася до е, пускането на свобода на различни активисти за човешки права, след които Хадиджа Исмаилова. Естествено, има много различни предизвикателства. Настоящото положение дава възможност естествено за действие и ние трябва да се възползваме от тази възможност. Новото споразумение ще представя възможност, ще предостави възможност да се поднови диалога с Азербайджан и в същото време ще имаме възможност да говорим малко повече за нашите ценности и за човешките права. Знаете, момента на сътрудничество е изключително деликатен и ние се опитваме да работим за преследване на нашите ценности по един кохерентен, последователен последователен начин, искаме да се говори с един глас. Ето защо мисля, че е изключително важно да координираме своите послания. За да се работи на много нива по отношение на човешките права и свободи, трябва да се подобри доверието. И за да стане пък това, трябва да има подобряване на сътрудничеството с азербайджанските власти. Що се отнася до проектите от общ интерес, има някои добри новини, например участието на някои агенции от страна на Европейския съюз в някои проекти. АФЕТ одобри това решение днес. Това е една положителна стъпка. Надяваме се, че цялото споразумение в крайна сметка ще бъде одобрено от Европейския парламент преди бъдещото посещение на представителите на Парламентарната комисия за сътрудничество в Баку. Така ще приключа и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Uh, Благодаря ви за толкова подробната презентация. Госпожа Николай като докладчик има думата. Thank you, President. First of all, I want to thanks to all my colleagues for this vote, today vote, because I believe... Благодаря и на всички колеги. Смятам, че Вотът е един от най-важните, за да можем за да създадем и нови взаимоотношения с Азербайджан. Въпросът е от кой се нуждае от Азербайджан? Отговорът е и е, Европейския съюз има нужда от тази страна и тя има нужда от Европейския съюз. И трябва да се търси начин да се облегчи положението. Преди две години, например, там съществуваше, така да се каже, замразен конфликт между ЕСА и Азербайджан. Но не смятам, че трябва да се търси къде е вината. Тя е в двете страни. Кавказ и Азербайджан са много важни за външната политика на Европейския съюз и аз лично съм изключително доволна, че сега започваме един процес за възстановяване на доверието между ЕС и Азербайджан. Преди две седмици бях в е, Баку като докладчик. Разговарях с президента Алиев и показах много решителност и мотивираност да се възстановят отношенията и доверието. Един много добър е, инструмент е, ще бъде стратегическия за изграждане на това отношение. И е, мисля, че оценката за положението с човешките права е положително и можем да продължим дискусиите. За мен економическото състояние не е основен е, фактор в мотивацията на тази страна. Тя е, приема европейските ценности. Когато дискутираме взаимоотношенията си с нея, трябва именно да поставяме и тези ценности. И в това отношение видях много решителност и от обикновените хора, от гражданското общество – защото те са за това да си сътрудничат с Европейския съюз и това е най-важно. Присъствието на върховния представител Могерини бе много високо оценено от ръководството на Азербайджан и считам, че е в наш интерес да продължим и да намерим начин да изградим мостове между ЕСА и Азербайджан. Благодаря. Господин Макалистър, който е докладчик в сянка, има думата сега. Благодаря. Уважаеми колеги, мисля, че всички сме на едно мнение. Диалога, ангажираността трябва да е в сърцевината на взаимоотношенията ЕС-Азербайджан. Сътрудничеството естествено трябва да се основава на европейските ценности, законност, демокрация, човешки права. Няколко неща искам да подчертая. Първо, освобождаването на някои е, политически е, затворници е, е знак, че страната приема международните си задължения като член на ООН на Съвета на Европа и ОСД. Също трябва да подчертаваме всеки възможен момент колко е важно да се подсилва законността и гражданското общество в тази страна. Също трябва да разработваме и изграждаме енергийни партньорства – за да увеличим независимостта на Европейския съюз от доставки на газ. После четиридневната война от, от април тази година показва колко крехко е положението в Нагорно Карабах и само дипломатически решения ще установят стабилен мир. Затова трябва да говорим и с азерите, и самините и да подкрепяме всички усилията им. принципа на самоопределение, на използване на сила и неприкосновеност трябва да бъдат спазвани. Европейския съюз трябва да осъвремени своите отношения с Азербайджан. Споразумението за сътрудничество дава рамка за двустранни отношения, но, както чухме, е остаряло. В такъв смисъл смятам, е, приветствам факта, че се отварят все повече канали за комуникации. Приветствам усилията на председателите на Евронест, е, госпожа Халтова, и представителя от Грузия, който пристигна тази година, за да установи парламентарно сътрудничество и да върне Азербайджан в Евронест. Също приветствам и Комисията за парламентарно сътрудничество. Факта, че те ще се срещнат за пръв път от 4 години в Баку е за посребление. Господин Лопес, докладчик от социалистите и демократите. Благодаря. Много добро представяне. Благодаря и на, на външната служба След огромните трудности, които имахме в е, последните 2-3 години, вече е с много е, трудности, сега вече постигаме е, резултат, който е всъщност породен и от реакциите на Азербайджан на критики, които бяха отправени в резолюции на парламента накрая одобрихме една програма, а реакцията на правителството беше крайно непропорционална. И за да има отношения между ЕСА и Азербайджан, трябва да има и положителни стъпки в посока на спазване на човешките права, освобождаване на някои политически затворници – и можем да кажем, че оценката за Азербайджан още много, много трябва да се промени, за да стане положителна. Тук има проблеми с свободата на изразяване, на сдружаване и за това трябва да направим така, че нашите взаимоотношения, сега, които се опитваме да им вдъхнем нов живот, да бъдат включени в е, една дискусия за проблемите, като двете страни имат стратегически интереси е, едни е, от други. В Европа, разбира се, съществува и проблема за опазване на собствените ресурси, но ние имаме интерес, ако искаме да бъдем участник в тези процеси на световно ниво – ние сме в състояние да упражняваме влияние, а те са основен източник на регионална стабилност. Конфликта с Армения е също е интересен, като е, там Азербайджан има своята роля. Е, те са и много важен стратегически партньор заради енергийните им източници. Ние от европейска страна имаме какво да дадем като опит. Това е така скромния опит на Азербайджан, но ние успяхме да упражним такова налягане пред повече от една група, да представим своята позиция пред Европейския съюз с няколко резолюции, да дадем представа за това какво се случва там. Проблемите не са решени в никакъв случай, но диалога между основните участници вече се случва и страната върви в правилната посока. Както бе обяснено в уводните, думи, е, в страната все още има проблеми заради спадането на цените на суровините и материалите, което може да доведе и до сериозна вътрешна и политическа, вътрешна и политическа нестабилност. Glad that we are talking today about Радош. Много се радвам, че сега говорим за Азербайджан, защото тя е много важна среда, а, страна, кръстопът на много интереси. Стратегическото значение на тази страна ще нараства в бъдеще. Ние имаме нужда от Азербайджан като партньор, който може да ни даде представа за случващото се по-широко в региона и е, възможността да реагираме когато е необходимо, а не когато нещата излязат извън контрол. Радвам се, че вече сме в е, един конструктивен диалог с тази страна. С е, твърдост не може да се постигне много за промяна на отношението на нашите партньорски страни. Единствено толерантния диалог дава възможност да стигнем до там, докъдето сме сега, например. Подкрепям комисията и всички докладчици в сянка които работиха за възстановяване на диалога между Азербайджан и Европейския съюз. Страната е прозападна, продемократична и според мен има няколко случая поне, в които не приложихме същите критерии към Азербайджан, както ги прилагаме към други страни, където има проблеми с човешките права и организациите на гражданското общество, свободата на медиите. Ние тук решихме да бъдем по-твърди към Азербайджан и те може би сами допринесоха за това с проявения интерес да покажат своята мощ, което в края на крещата не помогна на имиджа им. Мисля, че е изключително важно Европейския съюз да заеме една активна роля в Минската група за решаване на проблема на Нагорно Карабрах. Това е един асиметричен проблем, една страна, чиято територия е окупирана и друга страна, която е окупатор. И ако малко така се опитваме да проявим въображение, обикновено окупирания е наш. Ние сме на страната на окупирания. Не искам да пропускам възможността да напомня, че Мястото на Европейския съюз в, Европ... в Минската група се взема от Франция. Според мен ние трябва да си го изискаме обратно. Тук е редно да бъде представен Европейския съюз с неговите отговорности. Виждам, че господин председателят започва да нервничи, затова приключвам тук. It's on purpose, but anyway, uh, thank you very much. Uh, now целенасочено беше госпожа Логбилер. Благодаря. Благодаря и на външната служба за успеха в подобряване на условията на някои политическите затворни, Политически затворници. Става дума не само за много известни личности, но и за други. Не толкова познати. Надявам се, че ще можете да продължите. Има случаи с едно лице, което се нарича Владов. Той е спечелил пред Европейския съд за човешки права и трябва да бъде освободен. И сега въпросът ми е към външната служба. Колко интензивно ще работите по този случай? И ако ми позволите, може би сега е удачния момент – да се възползваме от Европейското първенство Гран При 17 и 18 юни Формула 1, за да искаме освобождаването на това лице преди съответното събитие. Това трябва да се направи от Организация за човешките права. После казахте, че има закон за неправителствени организации и финансиране. Много е трудно те да получават финансиране от международни донори. Не знам какви точно са средствата, но европейската, делегацията на Европейския съюз има милиони, няколко милиона, които не може да изплати на гражданското общество заради този закон. Сега е добре да се е, обясни какво можем да направим, ако можете. Благодаря. Госпожа Гомеш. I also think that indeed there were substantive progresses that we need to welcome. Действително има съществен напредък. Нека да го приветстваме. Приветствам и ролята на е, Европейската служба за външна дейност, госпожа Могерини, Ставрос Ламбринидис, всички, които работиха за освобождаването на политическите затворници там. Това е действително много важно. Но, както е, каза представителя на комисията тук, има още много други проблеми и не трябва да е, пръставаме със своите усилия. Изреждат се няколко имена на задържания. За това, след гласувах за доклада след известни колебания, защото смятам, че трябва да се работи по различни начини, за да постигнем освобождаването на хвърлените в затвора. Защото тук става дума за нещо много повече – не само освобождаването на дадени лица от затвора, а и възможността гражданското общество да изпълнява ролята, за което съществува, да има демократична отговорност. И тук е, идва въпроса ми към представителя на комисията. Как е, виждате своята роля за това гражданското общество да може да се бори против корупцията, за отговорност, за прозрачност. Не става дума само за оттегляне на чуждите донори, става дума и за това смелите хора, които са хвърлени в затвора, да бъдат освободени. Е, те са хвърлени там само защото са надигнали глас да искат отговорност. Тази задача е дългосрочна. Аз лично не съм съгласна с тезата, че Европейски съюз е, е виновен. Това е нелепо. Аз не смятам, че трябва да се критикува Европейския съюз. Не Европейския съюз е, отговаря за хвърлянето в затвора на тези хора. И не споделям гледащото на Иво Вайгъл, че сме били твърде твърди. Не, не, не сме били твърди, бяхме просто принципни. Това и трябва да бъдем. Страните членки вече са достатъчно непринципни, включително и много представители на евродепутати от тях. Знам го, но а, смятам, че ние реагирахме така, както трябваше с съответните искания и естествено, че положението се промени. Това много ми харесва. И съответно постигнахме резултати. Но те не са достатъчни макар да съм готова да подложим на опит и друга рамка за... Аз лично не мисля, че трябва да отстъпваме от упражняването на натиск да искаме от правителството на Азербайджан едно толкова богато общество като тяхното да използва ресурсите за полза на всички, а не е, на клептократичния елит, който работи без никаква отговорност и отчетност. Благодаря, господин Кючук. Благодаря, господин председател. Както вече беше казано, Азербайджан е важна страна в много аспекти – економика, дипломация, енергийна сигурност. Разбира се, споменахте и цифровата економика, плюс гражданското въздухоплаване. Разбира се, изпълняват се енергийни проекти с съседни страни, като Турция и Грузия но а, ядрени заплахи, а, атомните централи в Мецамор и увеличаващите се фактори за обогатен уран и други заплахи в региона зачестяват. Азербайджан засилва ролята си като енергиен и транзитен коридор. Въпросът ми е как работи Европейския съюз с Азербайджан и други страни от региона за справяне с тези заплахи, за гарантиране на сигурността на този коридор. Благодаря, господин Панзери. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм озадачен от факта, че обсъждаме Азербайджан след като проведохме гласуването. Обикновено трябва да се запознаем с ситуацията и след това да проведем гласуване на базата на фактите. Наистина е странно, че обърнахме нещата. Имайки предвид това, не ми се иска да се нарушават и провалят нашите взаимоотношения с тази страна. И наистина трябва да основем нашия подход на политическия реализъм. Не мога да си затворя очите пред промените, които се проведоха. Наистина има една интелигентна класа в страната, което доказва, че може нещата много да се променят много бързо, да се упражнява репресия много лесно, така че наистина това показва промяна на подхода. Не бива да забравяме проблемите, които съществуват в страната, свързани с човешките права, освобождаване на лица, които са в затвора, и застъпниците за човешките права също са засегнати. Не бива да се променя нашата позиция с промяната на еуфорията. Чухме за този проект за Формула 1, за Гран-при в Баку. Можем ли да призовем комисията да отправи няколко съобщения към Азербайджан предвид това събитие и евентуално в дневния ред да се включат политическите условия, така както ги виждаме ние, и търговските условия, така че наистина да се върнем на масата на преговорите. Мисля, че наистина това, което се показва понякога, е, не ни позволява да видим предизвикателствата и препятствията. Госпожа Фотига, благодаря пред господин председател. Благодаря и на госпожа Николай за представения доклад, който ни помогна в гласуването днес в Комисията по външни работи. Да, смятам, че наистина се нуждаем от Азербайджан, така както Азербайджан се нуждае от нас от гледна точка на сигурността. Няма толкова страни с преобладаващо мюсюлманско население Ето защо наистина трябва да се отчитат и политич... позитивните действия, които се извършват в Азербайджан. Трябва да имаме предвид обаче и наистина сгъстения график за преговорите. Не само по отношение на диалога, трябва да и имаме предвид човешките права. В този сектор има много практически въпроси, с които трябва да се справим. Не само енергийната сигурност, много важен въпрос и регионалното сътрудничество, но също така и в сферата на вътрешните работи. И важната роля на страната в региона на Южен Кавказ. А също така и положението с радикално настроени, които се могат да се присъединят към ИДИЛ. Тази година няколко теми по този въпрос бяха повдигнати в комисията СЕДЕ. Благодаря. Председателя, благодаря. Както виждате, нашите колеги поставиха редица въпроси, така че ще помоля господин Шойбел да се опита и да отговори на някои от въпросите, повдигнати от колегите. Заповядайте. Thank, thank благодаря ви много за коментарите, които очертават наистина е, разнообразна картина на вашата оценка. Благодаря, госпожо Лох Билер. Започвам с вас и положителната ви оценка за нашите усилия в външната служба и Европейската комисия. Наистина всичко това смятаме, че допринесе за подобряване на положението във връзка с освобождаването на някои активисти на гражданското общество от затвора и активисти на опозицията. Нашето намерение е да продължим тези усилия не само по отношение на Юдер Мамадов, но също така и други активисти на гражданското общество, които все още не са освободени от властите. Повдигнахме въпроса въпроса как ще направим това. Ще го направим на различни събития на високо равнище и в региона и ще продължим да полагаме тези усилия до освобождаването на тези лица, надяваме се скоро. Аз лично съм несигурен дали трябва да използваме събитието на Формула 1 и Гран При. Предлагам обаче че не е необходимо просто тези неща да се, освобожда, да се споменават на специални събития. Трябва да, изп... да ги споменаваме винаги, дори и в надвечерието на преговорите, независимо кога ще се проведат те. По отношение на новите закони за финансирането на НПО-та, повдигнахме този въпрос, когато Майя Хартинг, управляващия директор, направи посещение и повдигахме този въпрос с министър Мамадяров. Ще продължим да го обсъждаме, защото наистина това възпрепятства финансовата ни помощ за редица НПО-та според нашата информация до 3 милиона евро не са отпуснати до момента за проекти, които са свързани с гражданското общество поради съществуващите законодателни актове. Надяваме се, че властите в Азербайджан ще намерят начин да променят, да актуализират законодателството, така че нашата помощ за неправителствените организации, но и помощта от други донори ще достигне по-лесно лесно до НПО-тата. Господин Лопес, въпроса ви как ще гарантираме, че гражданското общество ще продължи да се бори с корупцията и ще насърчим правовата държава. На първо място, след като постигнем новото споразумение, трябва в това споразумение да включим всички принципи на правовата държава, а също така и солидна демокрация в Азербайджан мога да ви кажа, че работим тясно с а, представителите на източния форум към а, източното партньорство в Азербайджан. Засегнали сме различни области, които са пряко свързани с тази тема. Един от приоритетите в рамките на в рамките на сътрудничеството е именно в тази насока централна тема, по която ще работим с партньорите ни от Азербайджан. Между другото, Азербайджан а, използва инструментите за туининг, а, което е положителен знак. 31 са туининг проектите с Азербайджан от 2007 година насам. Това е сериозен обе, обмен имайки предвид нашето сътрудничество с Баку и доколкото разбираме, Азербайджан е удовлетворен от нашата помощ на този фронт, така че ще продължим работа в тази насока. Господин Кючук, в областта на енергийната сигурност, мисля, че Южния газов коридор е един от най-важните, може би най важния проект на Европейския съюз с трети страни към днешна дата, както вероятно знаете след като започне функционирането на този проект, който се надяваме, че ще бъде през януари 2020 година, до 10% от потребностите от газ ще се покриват от газовите доставки от Азербайджан. Разбира се, това е един силно мотивиращ фактор и продължаваме да работим в тази насока и мобилизирането на подпроектите. Разбира се, колегите от Генерална дирекция енергетика в комисията работят интензивно в тази насока. Освен това, е, госпожа Могирини и господин Шевчович, е, заместник председателя, който отговаря за енергийния сектор в е, комисията, присъстваха на консултативния съвет по Южния коридор на 29 февруари в Баку. И двамата присъстваха и имаха изказвания, изиграха активна роля не само пред а, представителите на властите в Азербайджан, но и други представители, които а, се участват в проекта. Мисля, че това са най-важните аспекти. Политическия реализъм беше повдигнат от един от колегите от Италия, не си спомням името, наистина много реалистично настроени сме, много работа трябва да се свърши. Но разбира се, възможностите за ново споразумение, в което ще вложим всичко, ще бъде много важен елемент за нашето бъдещо сътрудничество с Азербайджан така че да можем да се справим с всички въпроси, свързани с правовата държава, върховенството на закона, а също така и установяването на демокрация в Азербайджан. Така виждаме нашата бъдеща роля и разбира се ще бъдем близо до вас и усилията на Европейския парламент. Както казах в уводното си изказване, ще работим заедно за да оптимизираме нашите послания, защото по този начин постигаме успех в нашите външни взаимоотношения. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви господин Шубел, благодаря на всички колеги, които участваха в тази дискусия. Нека преминем сега нататък към а, обмяна на мнения с а, докладването на работната група по външни финансови инструменти. Господин Бутиков има думата. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да ви дам информация за работата на нашата работна група. Тази група беше създадена с мандат да извършва демократичен контрол и да предлага политики в рамките на пете инструмента за външно финансиране. Тези инструменти влязоха в сила в началото на 2014 година и те бяха прияти в съответствие с редовната законодателна процедура. Работната група работи по един хоризонтален начин, т.е. взема предвид всички области и разглежда тези 32 милиарда, които са обещани от Европейския съюз за 7 години. Работната група заседава 10 пъти миналата година. Доклада, който вече съм ви дал, изпратил съм го в писмена форма, мисля, че говори сам за себе си и няма нужда да отнема много от ценното ви време. Искам в началото да благодаря на персонала, на служителите в комисията АФЕТ за подкрепата за нашата работа. Работната група успя след съответните опити да обобщи резултатите от нашите срещи. Тези резултати са обобщени в един доклад до председателя Брок. Той, съответно, възосновата на нашия доклад ще изпрати писма на Могерини, на комисарите Мимица и Хан. В много случаи очакваме да има обратна реакция от страна на комисията по много въпроси, които повдига работната група. Тоест, опитваме се да имаме наистина някаква полза какво разгледахме? Хоризонталните политики, актовете за изпълнение. Опитахме се да разгледаме Европейската стратегия за Сирия и за Ирак, за справянето с ислямска държава, говорихме за Тунис, Индия, Палестина, Бирма, Миянмар – т.е. придадохме и географско измерение на нашата работа. Имаме и заключения. Мисля, че е важно да благодарим и на служителите на Европейската комисия, и на служителите на СВД за полезния е, начин по който сътрудничахме. Много пъти водихме задълбочени разговори по различни теми. Има едно заключение, което не съм написал и сега ще ви го представя. То е следното. Настоящата форма, в рамките на която функционира работната група, не е добра. Ще ви дадем възможност, естествено, да прецените сами. Ще получите всичката информация. Ако трябва да заключа с едно изречение, формата не е успешна. Знаете в каква форма беше създадена тази група. Преди нея имаше отделни работни групи, които се занимаваха с всеки един, един отделен финансов инструмент. Настоящата работна група създаде ядра от е, депутати, 3 до 5 депутата от различни политически групи. Тези работни групи, тези звена работят по отделните финансови инструменти. Нашата работна група, която разгледа всички инструменти едновременно, работи по начин, който е незадоволителен, поне за мен. Защо е незадоволителен? Поради приложеното поле, поради обемите и освен това посещаемостта на заседанията беше доста ниска. Имаше трима колеги, делегирания председател. Аз бях на всички срещи. Искам да кажа, че няма. Наистина нямаше много колеги, които да присъстват. Мисля, че трима колеги могат да се похвалят с това, че са били на 50% от заседанията. Не казвам, че нашата работа била излишна, че сме преливали от пусто в празно но може да се работи много по-ефикасно. Ако искаме да има добър парламентарен контрол, трябва да работим по-добре. Само, че решението за това трябва да се вземе от комисията, а не от работната група. Благодаря, казва господин Пашко. Чухме внимателно това, което имате да ни кажете. Ще се изкажат сега колегите Лозинки и Лох Билер, тъй като те участваха в групата. Благодаря. Аз съм готов да, готова да подкрепя господин Бутихофер по много от изразените позиции. Искам да благодаря на господин Бютихофер, на служителите от секретарията. Благодаря ви за подготовката на нашите заседания. Ако погледнете документа предаден от господин Хофер, ще видите колко е сложна тематиката, с която работим. Тази работна група имаше за цел да упражнява контрол – Знам, че имаше работна група посветена на инструмента за стабилност. Мисля, че, че тя работеше по един добър начин. Поради лидерските качества на господин Хофер, успяхме все пак да, да поработим. Може да се похвалим и с прозрачност. Искам да кажа обаче, че не можем да сме доволни. Има пет депутата, които са членове на работната група. И дори и те да можеха да присъстват на всички срещи, това нямаше да е достатъчно, тъй като работим с страшно много области. Това го казахме още преди време, когато говорихме за инструмента за стабилност. Още в миналото изискахме да има много по- добър контрол върху финансовите инструменти. Искахме да имаме права по отношение на е, съвместното взимане на решение. Много е важно да има контрол. Това е част от нашата задача. Знам, че ще трябват много усилия, за да подобрим своята работа. Трябва да се изгради капацитет. Мисля, че с оглед на съществуващото положение и с оглед на големите суми, за които говорим, и с оглед на факта, че тези средства се използват в много различни области, мисля, че, че, че много може да, да се направи, за да се подобри работата. Естествено, искаме да получим и повече правомощия. СВД трябва да ни даде повече правомощия. Сега нямаме такива правомощи и съответно не можем да работим. Госпожа Лохбилер, съвсем накратко, тъй като няма какво да добавя към казаното от господин Бютихофер – Бях номинирана да работя в тази работна група. Основното ударение, ударение трябваше да падне върху инструмента за демокрация и човешки права. Ако сравня сега отделеното време и интензитета на работата, броя на депутатите а, с а, работата през последния мандат, трябва да кажа, че предпочитам силно да се върнем към предишния формат, защото така наречения инструмент за демокрация и човешки права трябва да бъде наблюдаван, контролиран много отблизо, а ние работим и с други финансови инструменти и не можем да се справим. Така че мисля, че господин председател в разширеното бюро трябва да се повдигне този въпрос. И ако ми позволите да добавя по една друга работна група, работната група СООН, е, е, тази група е заседавала само веднъж. Много е важно да се определи председател на тази група и да се водят разговори. Защото резултати от нас се очакват и е, се очаква да има и резолюции на АФЕД по различните въпроси. Благодаря. Благодаря, казва господин Пашко. Колеги, внимателно изслушахме вашите бележки, препоръки. Вероятно ще трябва да се народ... ще, ще трябва да се обсъди този въпрос на едно заседание, разширено заседание на бюрото. Можем ли да преминем нататък?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 Косово. Колегата господин Тьокеш ще замени госпожа Луначек. Шолтес, поправя се председателя. Господин Шолтес. Той ще дойде съвсем скоро. Междувременно нека да ви информирам, че тази вечер няма футбол до 7 часа. Точно така. Exactly. sì, beh, possiamo, possiamo parlare На италиански казва представи, можем да си говорим каквото поискаме. Има колеги в залата, които са поискали думата. Съответно, докато чакаме господин Шолте, ще дам думата на господин Адактюсон. Заповядайте. Благодаря, господин председател. По този въпрос трябва да кажа, че в Швеция, откъдето съм, ние подкрепяме Европейския съюз. И съответно трябва да можем да дадем конкретни примери за ползата от Европейския съюз, за да убедим скептичните наши граждани, защо трябва да се остане в съюза. Не е достатъчно само да произвеждаме абстрактни цифри или изявления с общ характер. Трябва да има нещо осезаемо за хората нещо, което да е свързано с ежедневния живот на обикновения човек. Споменавам това, защото тук ще говорим сега за народа на Косово. Всички съседи на Косово имат възможност да пътуват без визи в Европейския съюз. Това се случва тогава, когато комисията сметне, че са изпълнени съответните изисквания. В очите на всички косовари, на обикновените хора в тази държава, е, премахването на изискването за визи ще бъде, е, ще бъде един символ за бъдещето, европейското бъдеще на страната. Това ще бъде конкретно конкретна последица от споразумението за стабилизиране и асоцииране. Ще се създадат работни места, ще се подпомогнат реформаторите в Косово. Знаете, че те до сега трябваше да защитават непривлекателните реформи, които трябваше да прокарат. Е НП приветства предложението но ние трябва да споменем и механизма за наблюдение, след като се осъществи визовата либерализация. За да проработи безвизовия режим, трябва да се попрече на незаконната миграция. Ние отбелязваме, че Косово има задължение по отношение на ратифицирането на споразумението за демаркация на границата с Черна гора. Косово има ангажименти във връзка с корупцията и организираната престъпност. Господин председател, ЕНП неведнъж е казвала, че ще разчита на оценката на комисията. Тя ще е много важна за премахването на визите за косовските граждани. Благодаря. Благодаря, господин Адактисон. Господин Шолтеш дойде, затова ще му дам думата. Really Благодаря. Първо, отново трябва да кажа, че госпожа Луначек, за съжаление, не може да присъства. Майка и в момента претърпява операция от сърце. Аз се изказвам от нейно име. По отношение на либерализиране на визовия режим в Косово, ние, да, приветстваме очакваното решение на комисията да поръча безвизов режим за гражданите на Косово. Също така разбираме колко важна е тази тема за, тези, за гражданите на тази страна. Искаме процедурата да приключи достатъчно бързо и изменения регламент да влезе в сила възможно най-скоро за да може косовските граждани да се възползват от новия режим. Либерализирането на визите е и начин да се създават е, междуличностни контакти, особено в момент, в който подкрепата за Европейския съюз намалява. Косово е единствената страна в Западните Балкани, която няма безвизов режим – всички останали имат такъв. Сега нейните граждани все още се нуждаят от виза, за да пристигнат е, в Европейския съюз. И това създава силни усещания в е, населението, че те биват третирани като е, граждани от втора класа бяха направени усилия за изпълняване на съответните условия за борба с корупцията и организираната престъпност. И сега и също и е, работа по демаркиране на границата с е, Черна гора. Водещата комисия на Европейския парламент следва да даде препоръка за пред... приемане на предложението на комисията на първо четене, за да може то да влезе максимално бързо в сила. Искаме да припомним на страните членки, включително тези, които не са признали Косово, че тази страна е направила огромен напредък от 2014 за изпълняване на 95% от е, изискванията на пътната карта за визовия режим. Също така трябва да подчертаем, че всяка страна в случая, е, когато разглеждаме Косово, Грузия, Турция, е, трябва да бъде по, разглеждана по-отделно, а не всички тези страни да бъдат обсъждани в пакет. Благодаря, господин Панцери, има думата. Аз нямам какво много да добавя. Днес сутринта имахме възможност да обсъдим с представителя на делегацията на Европейския съюз в Прищина тази тема. Мисля, че ние правим стъпка в правилната посока. Ние нееднократно призовавахме да интегрираме в по-голяма степен Косово. Разбира се, остават си много неразрешени проблеми. Има и изисквания, които все още не са изпълнени от властите в Косово. Затова е необходимо да има една решителна политика на реформи. така че да продължи процеса на интегриране към Европейския съюз. Либерализирането на визовия режим трябва да бъде поставено в такъв контекст и съответно властите да изпълнят тези искания. Колега Пашко, уважаеми колеги, приветствам духа на изказванията на колегите преди мен, които подкрепяха либерализацията, на визите, но имам своите немалки опасения за това, че за пореден път комисията избързва с решенията си. Само до преди половин година, ако не се лъжа, в нашия доклад за Косово бяхме на мнение, че страната все още не е изпълнила изискванията за визова либерализация, като ратифицирането на граничното споразумение с Черна гора. Но най-вече проблемите бяха, постигането на явни резултати в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. В допълнение на официалните изисквания, много международни източници, дори доклада на Държавния департамент на Съединените американски щати, определят Косово като територия и държава, в която има подозрение за наличието на чужестранни бойци и радикален ислям. Комисията обаче очевидно не обръща внимание на тези заплахи и и предлага визова либерализация без да са изпълнени изискванията наложени от самата нея. Напомням, че вътрешната миграция в рамките на Европейския съюз от държави, които не са застрашени от война, в голяма част е с происход от Косово. И това беше причина немските власти, австрийските власти да правят ясно разграничение между мигранти, нелегални мигранти и бежанци и да отказва статути на гражданите на, на Косово съм ангажимента на правителството на Косово да се бори срещу заплахата от завръщащи се чуждестранни бойци, но предвид доклада на Държавния апартамент, департамент на Съединените щати, все още няма видими резултати. Опасенията са за поне 500 човека от така наречения Балкански батальон на Ислямска държава. Именно затова смятам, че в сегашната ситуация би трябвало да бъдем много по-внимателни с визовата либерализация, тъй като ситуацията в Косово е много по-различна от тази в Грузия и Украина – чието либерализации визови категорично подкрепям. Но там ситуацията е различна. И за това вероятно ще гласувам въздържал се на предложението. Благодаря ви за вниманието. Джамбаски. Uh, Благодаря, господин Джамбаски. Господин Пицула. Той председателства делегацията за отношения с Косово. Заповядайте. Европейската комисия започна диалог с е, Косово за либерализиране на визите от януари 2012. После бе изготвена пътна карта, включваща условията, които трябва да бъдат изпълнени преди да се е, даде облегчението. Сега комисията предлага да се вдигне е, визовия режим, защото Косово е изпълнил всички критерии за отпадане на визите. Е, все пак са наложени два условия, за да бъде приключен процеса. Първо, в момента, когато парламента и съвета разглеждат предложението, Косово трябва да е подписало споразумението с Черна гора и също така да се постигнат по-добри резултати за борба с корупцията и организираната престъпност. Това са сериозни предизвикателства за Косово. Те работят много усилено по реформи и интегриране в Европейския съюз. Косово заслужава направената от комисията препоръка 90 е, от препоръките са изпълнени, което е повече от е, останалите страни на Западните Балкани. И ние не бива да създаваме недоверие. Що се отнася до борбата с е, корупцията, там трябва да се правят усилия, за да не се създават допълнителни проблеми. А що се отнася до официалната политика на някои страни членки, които не признават Косово, също се надявам, че е, това няма да представлява пречка. нито правителството, нито опозицията не се съпротивляват на този процес. Те са много конструктивни и ние не следва да разводняваме този процес. Това е най-младата страна в Европа и е, така едно малко парченце от пазала. Тя е единствената страна между Черно море и Атлантика, където, чието граждани не могат да пътуват свободно. Госпожа Шуица. Благодаря. Съвсем набързко искам да се произнеса за и в подкрепа на господин Пицо. Той е председател на нашата парламентарна група за отношения с Косово. Ние посетихме тази страна, излязохме с доклад пред Афет и реално съществуват две пречки за въвеждане на безвизовия режим. Дискутирахме тези теми с колеги от Косовския парламент и с представители на всички други власти. Те всички са наясно с предизвикателствата, с които се сблъсква тази страна. И правителството и опозицията от дълго време не осъществяваха сътрудничество, но за комисията, свързана с мерките за безвизовия режим, те се обединиха и работиха заедно. Също така трябва да се реши въпроса с статута на сръбското малцинство в юга, в юга на тази страна трябва да си даваме сметка, че на Косово са наложени допълнителни критерии, различни от тези на останалите страни от Западните Балкани, които получиха свободен е, безвизов режим. Косово трябва да вземе много на сериозно всички препоръки, които и всички мерки, които трябва да извърши за приключването на процеса. Благодаря. Mrs. Gabriela Schmidt, who is policy... Нека да чуем сега е, Габриела Смит е, от е, Генерална дирекция, която отговаря за региона. Благодаря. Аз отговарям и за Косово. Благодаря на докладчикът за положителното мнение за подкрепата на предложението на комисията. Ние, разбира се, сме наясно с факта, че все още остават два критерия, които трябва да бъдат постигнати и че е много трудно за тази страна да ги изпълни незабавно. Надяваме се, че ще могат да бъдат преодолени проблемите с опозицията за да може да започнат заедно да работят в борбата с организираната престъпност и корупцията, за да видим и реални резултати. 93 от 95-те критерия са изпълнени, така че действително остават едни последни стъпки. И се надяваме съвсем скоро ще можем да приключим. Благодаря за подкрепата. Председателят благодаря. Господин Кукан има думата. Благодаря. Нека да ви кажа нещо, което си мисля, че трябва да ви отвори очите. Днес сутринта обсъждахме много Косово с новия ръководител на делегацията на Европейския съюз там. Просто да кажа, чух добре думите на Добравка Шуица. Косоварите от дълго време се оплакват, че те са един изолиран остров в Западните Балкани, че срещу тях се упражнява дискриминация в сравнение с други националности, живеещи в същия регион. Те са прави, но нека да кажа, че когато те получат безвизов режим, нещата остават в тяхна ръка, те, в техни ръце. Те са наясно, че има неразрешени проблеми. Аз подкрепям предложението за либерализиране на визовия режим, когато и ако са решени всички технически проблеми. Те са наясно с това какво трябва да се направи и едва когато то бъде направено, аз е, лично ще бъда много за това да им се даде безвизов режим. Председателят благодаря. Колеги, нека да ви напомня, че крайният срок за измененията е 21 юни, 12 часа. На обед. После ще гласуваме в нашата комисия на 7 юли на извънредното заседание в Страсбург и в Ливия ще се гласува на 12 юли. А следващото ни заседание на 27 юни. Благодаря за участието. Довиждане. Закривам заседанието. Thank you very much. Now can go and watch the Сега вече можете да отидете и да гледате матча. Yes.